Colleagues, let us start um, our meeting. Uh, Уважаеми колеги, нека да започваме работата си. Имаме три изслушвания днес. Но първият е, елемент в дневния ред е приемането му. А, така че сега е момента за коментари, ако имате такива. Ако не, дневният ред се смята за прията. Съобщения от председателя. Днешното заседание, както обикновено, се предава по интернет. Превод е на разположение на 20 езика. Решенията на координаторите от 22 януари ще бъдат бяха изпратени до всички по имейла на 6 февруари. Трета точка. Презентация от съвместния научен център. Два доклада за блокчейна и за изкуствения интелект. Много интересни теми. Сигурен съм, че ще научим много господин Лексен Пелворе, господин Максимо Краля от съвместния научен център са тук. Приветствам ги. Е, това е службата на Европейската комисия, която има за цел да предостави независима научна подкрепа за работата по европейските политики. Разполагаме с 45 минути за тази точка, така че, колеги, ако искате да се изкажете, дайте знак, като поставите своята табелка. Хоризонтално казва председателя, но може би има предвид вертикално. Ораторите разполагат с 6 минути всеки. Заповядайте. Добър ден на всички. Благодаря на парламентарната комисия за поканата. Доклада за блокчейн беше представен миналата година. Първо беше представен през септември. Няколко звена а, и няколко генерални дирекции работиха по тема. В доклада се занимаваме с няколко а, преминаване от финанси към а, управление. Започваме с а, кратко обобщение за това как функционира блокчейн. Можете да навлезете в повече подробности на вебсайта. Няма да навлизам сега в подробности, но най-важното, което трябва да се знае, че информацията, която се съхранява посредством блокчейн, е устойчива на атаки, прозрачна и не може автоматично да се изпълняват транзакции между множество участници. Но има някои проблеми при увеличението на мащаба, защитата на данните, има и някои други предизвикателства. Има бързи промени при екосистемите на блокчейн и тук се дават много примери. Можете да видите, например, Европейския съюз и останалата част на е, света е, и как се ползват е, от тях механизмите за финансиране посредством блокчейн. Първият от трите отрасъла, които разгледахме за възможности, са възможностите и предизвикателствата. Благодарение на блокчейн са на разположение альтернативни форми на валута, които нямат нужда от централна власт и трансгранични плащания биха могли да се възползват от прозрачността и проследимостта на транзакциите. Обаче много от криптовалутите все още са изложени на големи спекулации и колебливост и има някои проблеми с класификацията и регламентирането на криптоактивите. Що се отнася до търговията, пазарите и промишлеността, разглеждаме различни елементи, свързани с доставките и други. Свързваме различни артефакти. Блокчейн е само един пример на такива връзки. Има и други, госипчейн, например, където се е, създават конкретни връзки между е, различни а, е, дигитални съдържания. Въпросът е а, как може да се събира ценна информация в контекста в този случай на един квартал разгледахме и общите ползи от блокчейн. Те увеличават сигурността и ефикасността на транзакциите, подобряват а, съхранението на а, информацията за активите, обаче няма достатъчно ясни правила. Блокчейн може да се използва и от властите. интегритет на данните е плюс тук. Подобрява се и прозрачността, и отчетността. Но отново има предизвикателства. Именно факта, че има много наследени системи за информационни технологии, които трудно се интегрират към блокчейн и ще бъде трудно да се адаптират. В обобщение, очертахме 11 ключови послания. Те не са подредени иерархично. Можете да ги намерите в подробности, разгънати в доклада. Първо, има на възможности в блокчейн отвъд криптовалутите. Второ, има глобална екосистема. Трето, не се спазва един същи модел за всички ситуации. Има обаче някои затруднения, които могат да се очакват. Имам ли още една минута? Концепцията на доверието се променя. Всъщност тя е най-подвеждащата концепция за блокчейн. Защото блокчейн всъщност не винаги означава да няма а, трети страни или посредници. А, част от посредниците ще изчезнат, но други, но нови ще се проявят. Трети ще продължат да си вършат сегашната работа, проверявайки качеството на валидността на данните и от, също ам, важен е въпроса за отговорността. Ам, нещата не са толкова прости, колкото да изглеждат на пръв поглед. Ще го намерите в доклада. Регулаторната рамка също трябва да ам, напредне. Необходимо е да се следят нещата и да се гледа напред, за да, се предвиждат евентуалните развития в блокчейн. Благодаря. Благодаря много. Заповядайте за изкуствения интелект. Well, you, Chairman, and, uh, and Благодаря, господин председател, дами и господа. Добър ден. За мен е голямо удоволствие да се изкажа пред вас тук днес. Ще очертая някои от елементите, свързани с изкуствения интелект. Знаете, че изкуственият интелект е тема, която вълнува много хора в момента. Но трябва да се има предвид, че не става дума само за един тип методи и технологии, а става дума за множество групи технологии. Блокчейн е една от тях, интернет на вещите е друг е, част от тях, триизмерното принтиране и прочие. Всички тези елементи могат да променят доста живота ни и затова говорим за цифровата трансформация, защото тези елементи засягат всички части на нашия живот, как пътуваме, как живеем, как се учим и така нататък. Опитахме се да очертаем най-ключовите елементи. Добре, знаете, че има геополитическа битка между Съединените щати и Китай за върховенството в изкуствения интелект. Китай инвестира много в изкуствения интелект и променя бизнес модела си от ефтино производство на стоки към вис, високи по цена и стойност продукти. Затова инвестират в е, най-върховите технологии, включително изкуствените технологии. Съединен... Изкуствен интелект. Съединените щати става дума не за държавни инвестиции, за фирми. Конкуренцията е основно свързана с собствеността върху данните. Защо? Ами защото изкуственият интелект се развива именно защото има голямо количество данни, но а, и също така, за да се развие, са му необходими голямо количество данни. Именно за това достъпът до данните, собствеността върху тях, а, а, са от решаващо значение. В Китай държавата а, има до, до, а, контрол върху всички данни. А, тя е титулярът включително и върху данните за лицевата информация на всички граждани. Това означава, че разполагат с цялата тази информация за обучаване на алгоритмите си. От там нататък всички останали данни са на разположение на американските фирми. Защо ми? Защото ние им ги даваме 87% от търсенията на информация по интернет минават през Google. И не само, че им предоставяме а, тези данни, а ми им даваме и достатъчно информация защо и за кого са важни тези данни. И така, въпросът е какво може да направи Европа. Ясно е, че не може да се развие нито по китайския чисто държавен модел, нито по чисто търговския, комерциален модел на Съединените щати за Европейския съюз най-важно е всичко да е съсредоточено върху гражданите. Съвместният научен център проведе няколко проучвания. Те са представени тук. Ще видите, например, доклада по изкуствения интелект, който се опитва да предостави обобщена гледна точка, технологично, економическа, етична, правна гледна точка – социална гледна точка. Всичко това е важно за колегите ни, които работят по, по политиката в тази област. Е, също така разработихме координиран план за изкуствен интелект, прият през декември 2018 година. Този е, координиран план е важен за изпълнение за всички държави членки, защото няма нито една държава членка, която да може сама да предприеме мерки в областта. Инвестициите са 20 милиона евро годишно и има специална структура за наблюдение на инвестициите, които се правят в държавите членки, освояването и въздействието им. В AI Watch се предоставя възможност за наблюдение и оценка на изкуствения интелект в Европа. Сега малко повече за цялостната ситуация по света. Виждате тук колко доминантни са Съединените щати и Китай. 35 000 основни участници и в научната сфера, и в, а, в частния сектор работят в областта на изкуствения интелект можете да видите и ам, размера на трите блока. А точките показват броя на участниците, разделени на, вътреш... на брутния вътрешен продукт, така че се вижда къде се полага особено усилие. В Европа ето как са разпределени и държавите. Най-важната държава е, е Обединеното кралство, така че с Брекзит е, се сблъскваме с ново предизвикателство. Сега по тематичната специализация силни сме в областта на роботиката. Е, за... Силни сме в приложенията, автоматичните а, автомобили. Съединените щати са силни в платформите, в Китай в разпознаването на образи и по-конкретно лица. Що се отнася до промишления капацитет, ние сме най-големия износител в света на, изкуствен интелект, по-конкретно на роботика, обаче като производител Китай – е пред нас, но основно обслужва вътрешния си пазар. За научно-развойната дейност в Европа отново сме много добре поставени. Използва се изкуствен интелект и в публични услуги. Провеждали сме проучвания по въпроса. Навсякъде в държавната администрация се разглежда изкуствен интелект, интелект като възможност – но не се прилага твърде на широко. Заключенията. Това е огромна възможност за подобряване на живота ни, увеличава се културното многообразие, нова регулаторна рамка е необходима. И най-важното, бъдещето не е писано. Ние трябва да го напишем. Ако не го направим, някой друг ще го направи. Благодаря. Благодаря ви за това изслушание. И сега ще обсъдим това, за което тук ще чухме. Първо координаторите има думата за по една минута, след това депутатите. Благодаря ви за много интересните изложения. Вие обобщихте големите предизвикателства пред нас в най-близко бъдеще. Не можем да изоставаме от тези нови събития в областта на технологиите. Вие правилно казахте, че имаме много напреднало ниво на изследванията и се влагат много усилия от Европейската комисия, от Европейския съюз като цяло в тази сфера. Също така имаме водещи големи компании, но историята вече ни е показала, че дори да имаме всички тези съставки, в Европа не винаги успяваме да запазим водещата позиция. И вие споменахте нещо, което е много обезпокоително. И това са платформите, които не са европейски. Какво бихте препоръчали по този конкретен аспект? Какво можем да направим, за да гарантираме, това, че този път няма да изгубим лидерската си позиция и че наистина технологиите от пет поколения ще бъдат важна част от преобразуването на нашата економика и че няма да изгубим водещата ни роля, нещо, което се е случвало при предишни преобразуване в областта на технологията. Госпожа Тоя. на потуто аскултари, кои са ултима... Благодаря. И аз на свой ред искам да благодаря на ораторите за представените доклади. И както винаги, съвместният изследователски център ни дава наистина сериозна насока и много важни данни, за да можем да взимаме решения. Вашата намеса е много важна в такава област, е, която се развива и която е начало на технологиите. В моя район, Ломбардия, е, доста се говори за работата на изследователския център в тази област и това е съвпадение. Сега, ето въпроса след колегата, която попита какъв конкретен съвет е, можете да ни дадете аз ще попитам как да си запазим суверенитета и а, нашия предприемачески капацитет. Казахте, че Европа е лидер в областта на роботиката. Имаме производствен капацитет в областта на производството на машини. Във всички тези области, в светлината на изследването, което сте публикували, Какви съвети ще ни дадете, за да може Европа да запази технологическия си суверенитет и този производствен и промишлен е, капацитет? Благодаря. Е, е, Има ли някой от да обновим Европа? Не, добре. От зелените, заповядайте. Благодаря. Искам да се спра върху вашите философски размисли за водещата роля на Европейския съюз в областта също и на технологията от пето поколение. Искам да попитам какво се случи в миналото, защото имаме много важни неща, които са важни, но може би в САЩ са по-добри условията за нововъзникващите фирми – освен това, в Европа много често говорим, че имаме познания в тази сфера, но как също така можем да предложим на комерциална основа тези знания извън Европа? Става дума също и за технологията от пет поколения. Да направим така, че и други държави, и други фирми от други държави да купуват европейски продукти и технологии. Още една сфера, която е свързана с познанията в Европа. Това е също така сферата на научно-развойната дейност. Можем да обединим също така и Зеления пакт и ефикасността в областта на опазването на околната среда с новите технологии, включително и цифрови технологии. Наистина Европа е водеща в редица сфери, например Що се отнася до енергийната ефективност, обаче, как можем да повишим конкурентоспособността на Европа? Благодаря ви. Не виждам никого от идентичност и демокрация. Сега европейски консерватори и реформисти, ако ми позволите, аз като координатор ще задам въпрос. Това ще бъде една бележка, едно изказано по общ характер, но все пак искам да спра на това, което вие казахте за европейския път. Мен това ме връща в миналото, когато говорихме за състезание между две системи и третият път, който се оказа иллюзорен. Може би бихте могли да ни обясните какви ще бъдат характеристиките когато говорим за частни дружества, ориентация към пазара и сектор, който се ръководи от правителството. Може би ви звучи като някой, който изцяло застъпва идеята за свободен пазар, но все пак какви ще бъдат според вас последиците от тези два подхода? Още един въпрос, когато разглеждаме статистическите данни за потенциала на Европа, особено след Брекзит, след като един от нашите партньори ни напусна, въпросът, който изниква, как да използваме потенциала, капацитета на цяла Европа. Е, европейския проект винаги е целял да се намери баланс между всички участници, но също така в този сектор на цифрови технологии трябва да намерим решение – което да обслужва не само един или два центъра, но да служи на интересите, на интересите на цяла Европа. И има още въпрос във връзка с технологията блокчейн и енергетиката. Ви споменахте във вашето изложение нещо, което е много важно за този сектор, а именно, че е много енергийно интензивен на този сектор на блокчейн технологиите. Може би бихме могли да помислим как да постигнем нашите цели в преобразуването на енергийния сектор. И може би има тъмна страна на тази технология. Блокчейн, може би има транзакции, които, да речем, да имат много голям въглероден отпечатък. Това беше моят въпрос. Благодаря. От Обединената левица няма представители. Сега можем да дадем думата на членовете на комисията. Госпожа Спираки. Благодаря, господин председател. Въпросите ми са основополагащи, но понякога си мисля, че имаме нужда от повече подробности, когато става дума за такава важна тема. Първо, какъв е обема инвестициите, какви са сумите, които са ни необходими, за да бъдем конкурентоспособни в сферата на изкуствения интелект. Разбираме, че Китай доминира в тази сфера, САЩ са много близо до Китай. Дали ние изобщо сме в играта? И всъщност имаме само две компании в Европа, които участват в този процес, Ericsson и Nokia. Вторият основополагащ въпрос е също дали смятате, че от гледна точка на нормативната дейност ние можем да отговорим на целите, свързани с криптовалутите. Всичко, което се случва в сферата на криптовалутите, винаги ще изпреварва нашия капацитет за създаване на ново законодателство и неговото прилагане от гледна точка и на институцията, и на държавите членки. Благодаря ви. Господин Пекаринен, заповядайте. Thank you, Mr. Very... Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Изкуственият интелект още веднъж ни показва колко сериозно зависи нашият успех от технологията от пето поколение и от компютрите. Говоря за това, защото вече в някои държави се предприемат стратегически стъпки в посока технологии от пето поколението и как квантовите компютри и петото поколение, как те могат да бъдат обвързани. Ние нямаме квантови компютри в Европа, но такива компютри има в САЩ и в Китай. Благодаря ви. На следващия уред разповядайте. А, не искахте да се изкажете? Добре. Има ли други желаящи? Да, моля. благодаря, господин председател. Искам да благодаря за и завършената дейност по гарантиране на сигурността на мрежите от пет поколения и възможността държавите членки да отговарят на атаките, които могат да доведат до срив на нашите системи. Важно е, разбира се, да има добра координация – говоря за това възоснова на документите на комисията, в които се казва, че държавите членки трябва да дадат необходимите правомощия на регулаторните органи, за да може да се отговаря на евентуалните кибератаки. Говори се за това, че държавите членки трябва да вземат мерки. Но искам да попитам какво е нивото на подготвеност на държавите членки как се върви напред с тези мерки и как може държавите членки да решават, че ще изключат дадено предприятие, а друго няма да изключат от достъп до пазара. И също така последният ми въпрос е за сертифицирането в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви. Доколкото виждам, няма други желащи да се изкажат. За това давам думата на нашите оратори за заключение и за отговори. Заповядайте. Моля да ме извините, господин председател. Имаше някои въпроси, които бяха посветени на конкретни теми, така че ще си позволя да групирам въпросите по теми. И ако някой от депутатите не е доволен от дадени отговори, със сигурност ще има такива, ще ме помоли да отговоря по-подробно. Има съвсем ясен проблем за това, как да се запази водеща роля в такива сектори, като роботиката или други сектори, или как да намерим нашия собствен път. Това наистина е сериозен проблем. Когато говорим за изкуствения интелект, ние говорим за методи, които са на 40, 50, 60 години, но това, което се промени през последните 7 години е обема на данните и обработването им. Точно тук имаме так такава сериозна качествена промяна. Затова стратегията трябва да върви в няколко посоки. Няма едно единствено решение, което ще реши всички проблеми. Ясно е, че по-големият контрол върху европейските данни е необходим, за да имаме по-добра представа за данните в европейски съюз. И също така трябва да повишим нашия капацитет за обработване на данни. Един друг аспект, който ни обвързва с въпроса за петото поколение, е също така промяна в парадигмата. До сега, като цяло, се занимавахме с увеличаващият се обем данни, но основно тези данни са били агрегирани, събирани в големи инфраструктури, а сега преминаваме а, към интернета на предметите и датчици и виждаме, че има промяна в парадигмата. Виждаме, че все повече се използват технологии за компютърно обработване в облак, а не в големи агрегиращи центрове. Помислете си за мобилни телефони. Те вече имат много голям капацитет за обработване. И датчиците, спътниците, телефоните ще имат много повече възможности за обработване на данни. И това може да намали обема на данни като цяло, които се обработват. И това може да намали силата на платформите, защото платформите са силни, защото обработват много данни. И колкото са повече данните, които те обработват, платформите стават по-силни. А обаче, ако ситуация се промени, се освобождава повече пространство. Отвоюва се пространство от платформите и ние можем да използваме това пространство. Разбира се, колегата ми ще говори повече за сигурността и технологията от пето поколение. Както вие споменахте, че можем да постигнем успех само ако работим заедно. Ако работим разпокъсано, всеки сам за себе си, това само ще отслаби всеки един от нас. Мисля си, че вие много добре го формулирахте за технологиите блокчейн. Ще оставя това на колегата. И въпроса за петото поколение е свързан с тази промяна, това преминаване към интернет на предметите – и увеличаването на обработването на данни, нещо, което ще изисква да се увеличи и броя мрежи и обема на мрежите, които обработват данни. И сега мисля, че колегата може да отговори. Благодаря. Ще говоря аз по някои въпроси. Ще се постарай да се спра конкретно как да запазим нашия суверенитет, но същевременно и да запазим технологичното економическо лидерство. Мисля, че тук е много важно да спрем върху технологиите блокчейн, особено за економиката, за промишлеността. Блокчейн е едно от големите предизвикателства. Отново това не е нещо съвсем ново. От 50-60 години съществуват тези технологии. Просто сега вече те съчетат помежду си. Ние не искаме да създаваме тези огромни, огромни, огромни водещи предприятия, известни като еднорози. Виждаме, че някои неща вървят с различна скорост. Европа не е САЩ, където ако едно голямо дружество се провали, пазарът веднага ще предложи едно друго голямо дружество. В Европа ситуацията и капацитет по-различен може би с колкото се може повече малки предприятия, ние ще успеем да постигнем много повече в областта на технологията от пето поколение и други технологии. Но сближаването е много важно. Затова е много важно как да бъдат обединени различни технологии, изкуствения интелект, петото поколение, квантовите компютри и други. Е, Европа също така много е напреднала и в интелигентните мрежи, и в много други сфери. Тук трябва да заложим на изкуствения интелект. Идеята за третия път. Това е наистина нещо, което предизвиква спорове, защото наистина през последните десетилетия доста сме чували за този трети път. Сега говорим за трети път в областта на технологиите. Нашите изследвания показват, че е много сложно да се централизира Европа, така че да тръгнем по трети път. Ние имаме основни ценности, имаме законодателство, което работи. И също така имаме законодателство, което може да предвиди това, което ще се случи в бъдеще в голяма степен. Ние не сме нито САЩ, нито Китай. Ние се стремим да изградим нашето законодателство възоснова на морални и етични ценности. Тоест, това е нещо, което е характерно за европейската екосистема. Нещо друго, което е свързано с криптовалутите и нормативната и правната уредба. Разбира се, много е сложно, сложно всички криптовалути да бъдат обхванати от нормативната правната уредба, но мисля, че законодателството може да предвиди това, което ще случва в бъдеще. Жетоните, криптоактивите – може да бъдат използвани подобни неща, за да бъдат заложени в бъдещето законодателство. Можем да създадем, да формулираме определени насоки за бъдещето законодателство. Например, това да отчита възможността за това активите да се превърнат в криптоактиви. И блокчейн всъщност е нож с две острията. От една страна се говори за блокчейн като технология, която наистина гълта много енергия, но това също така означава, че може да бъдат разработени протоколи, които ще ни позволят да използваме блокчейн за интелигентните мрежи, интелигентно управление на енергията. И също така блокчейн може да помогне да създадат интелигентни договори, които ще позволят голяма ефикасност за интелигентните мрежи. В нашия център ние в момента правим модели на модел за търгуване с енергия и това също е една нова сфера за блокчейн технология. Agents, but... Важното е, че става дума не само за участие на агенти, които са хора, а, за възможност изкуствения интелект да, да осъществява преговорите в тази търговия. Ам, двама сме, така че и аз ще се изкажа. Имаше един въпрос за това как можем да напреднем при положение, че до тук не сме постигнали а, много. Много от тези технологии са свързани с доверието. Доверието е много важно. Става дума за изграждане на рамка, която е основана на доверието. Добър пример тук е регламент за защитата на данните. Всички казваха, о, не, това ще унищожи промишлеността. А сега се оказва, че много страни го копират. Калифорния прие правни норми много подобни на общия регламент за защита на данните. Цукерберг в Сената заяви същото, че този регламент е, може би не е толкова лош вариант. Госпожа Тоя говори за положението в областта на производството. Важно е да създадем съответната рамка в правен смисъл, така че е, всички, които е, работят в Европа, да знаят, че могат да са участници на пазара, да знаят, че и малките фирми могат да успеят. Е, така ще привлечем хора. Много добре показахте а, а, а, колко важно е развитието на технологиите, социално-политическите измерения, всички останали измерения. Благодаря ви много. Ще разговаряме по тези въпроси и друг път. Преминаваме към четвърта точка съобщение на Европейската комисия към Европейския парламент и съвета, както и економическия и социален комитет за сигурността при въвеждането на 5G в Европа. Господин Чапатейро е ръководител звено, звена кибертехнологии и мощности в Генерална дирекция СИНЕКТ. Разполагаме с един час за тази точка. И отново искам да ви помоля да а, дадете знак, ако се интересувате от дискусията, заповядайте. Имате 10 минути за изказването си. Добър ден на всички. Благодаря за тази възможност да представя работата ни. Приготвил съм някои слайдове. Надявам се, че са заредени. Ще използвам времето си, за да говоря за значението на 5G а, за мобилните технологии и за значението на сигурността им. След това ще говоря за това, което беше публикувано наскоро на 39 януари. Именно инструментариум с мерки за сигурност в областта на 5G. Първо, 5G е чисто нова технология, не е просто актуализация на съществуващи технологии. Участва, очаква се тези технологии изцяло да преобразят обществата ни. И не случайно тече много разгорещен дебат за сигурността, за въвеждането в употреба, именно заради значението на тази технология е, и заради е, факта, че хората разчитат, е, ще разчитат на нея и заради взаимосвързаността на всички пазари в Европа, възникват и съображенията, свързани с сигурността, защото ако няма достатъчна сигурност, може да има много тежки последици. Всичко това е свързано и с еволюцията на технологиите основана до голяма степен е, върху изкуствения интелект, нещо, което също води до въпроси, свързани с сигурността. Подходите, които се следваха до тук, може да се окажат недостатъчни. И така, има определено значение за е, е, справяне с да се обърне внимание на сигурността. Ето какво се случва в момента. Европа напредва доста бързо. Има изпитвания на технологии и има въвеждане на такива технологии навсякъде в Европа. Също времено обаче те няма да се задействат от утре. Пълното въвеждане на 5G ще отнеме още няколко години. Именно за това трябва да се обърне специално внимание на сигурността, защото става дума за големи инвестиции, които изискват сигурност за пазарните оператори. И така, в този контекст, миналата година започна голямо обществено обсъждане на въпроса за сигурността на мрежите 5G. Съветът поиска от комисията да разгледа темата. Комисията го направи и излезе с препоръка как да се организира работата по въпроса за сигурността на 5G. Това е част от директивата за мрежовата и информационна сигурност и съответната агенция е ЕНИСА. Разглеждат се темите и се излиза с определени насоки за справяне с елементите, свързани с сигурността. Започнахме миналия март и е, стъпките бяха следните. Всяка държава членка е, изготви собствена оценка на риска за 5G. След това през октомври се направи европейска оценка на риска възоснова на тези национални оценки на риска, обобщение на тези оценки. И накрая през януари тази година се излезе с инструментариума от мерките за намаляване на риска, които бяха свързани с рисковете, очертани през октомври. В оценката на риска беше много важно държавите членки да работят по обща методология. И така, това а, стана а, с определяне на различните заплахи, източници на заплахи, а, чувствителността на активите в мрежата, уязвимостта им и различни възможни сценарии на рискови ситуации, свързани с по- ам, технически проблеми и, или с злонамерени действия. Основните заключения бяха, че си... при въвеждането на 5G рискът се увеличава, защото се разравиват нови технологии, много по-силно разчитащи на информационни технологии, на виртуализация, на изкуствен интелект, т.е. на машинна преценка и това значително увеличава проблемите за сигурността. Държавите членки достигнаха до консенсус по този анализ на риска. Всъщност работеше се възоснова на оценка на значимостта на различните рискове. Следващата стъпка беше да се разгледат наскоро приятите инструменти. Но искам да кажа, че това не е продукт на работата на комисията, а на групата за сътрудничество, организирана от ЕНИСА т.е. участват държавите членки и комисията. Това не е традиционното положение, при което предложенията идват от комисията. Всъщност има вече предварителни политически договорености. Кои са основните мерки за намаляване на риска? В инструментариума първо се определят мерките, рисковете, по които да се работи с различни типове мерки. Определят се различни планове за намаляване на риска. И основните категории за сценарии са 9 за рискови сценарии. И се включват определени мерки за всеки един сценарий. Например, риск възниква, когато се разчита на един единствен доставчик за технологиите. Срещу този риск са разписани съответните мерки. И оттам нататък се приключва с някои препоръки към държавите членки и към комисията. 8 стратегически мерки, 11 технически мерки и 10 мерки за подкрепа са свързани с засилването на правомощите на регулаторните органи, които имат за цел да осъществяват надзор върху управлението на мрежите. Гледа се какви са доставчиците, тяхното разнообразие, нивото на риска, техния капацитет, има и различни технически мерки, свързани с определени основни изисквания и определени технически спецификации за процеса и оборудването. Това е обобщено на слайда, който виждате. Както казах по-рано, е, работихме по една обща методология и мерките са е, свързани с определени рискове, определени при оценката на риска през октомври. Рисковете са комплексни и е, са необходими комбинации от мерки. Положението е различно в различните държави членки, различно са развити пазарите и други параметри са различни. А, така че има и различни срокове за приложението на тези мерки и те се определят от отделните държави членки, но възоснова на общ подход. Ето как изглежда един такъв план за намаляване на риска. Това е по е, риск сценарий номер 2, а именно е, достъпът до мрежите. В ляво виждате определените мерки – регулаторни мерки, регулаторен контрол и прочие. Оценка за това колко са ефективни тези мерки или колко ефективни се очаква да бъдат. И след това ам, различните параметри, които трябва да се вземат предвид при тяхното приложение. Държавите членки се стигнаха до извода, че това са мерките, които са най-ефективни за справяне с определени рискове. И те определят и съответните срокове. И така за инструментариума. Държавите членки получават препоръка да засилят за изискванията за сигурност, да разгледат въпрос, свързан с рискови профил на доставчиците, тяхното многообразие, и е, да се използват всички инструменти на разположение за увеличаване на сигурността. Това са документите, които са на разположение от групата за риска. Имаше и съобщение на комисията, издадено на същия ден, на който бе публикуван инструментариума. В него се изказва пълната подкрепа на комисията за подхода. Второ, препоръчват се на държавите членки тези мерки за приложение възможно най-скоро до 30 април, за да се запази и натрупаната скорост. И освен това се очертават инструментите на европейско равнище, които са на разположение за подкрепа на цялостния процес. Е, инструменти за сигурност и подкрепа за иновации и прочее. Има определени правила за телекомите и за киберсигурността, които съществуват и днес. Така че вече има задължения за сигурност на мрежите и тези задължения са на разположение и могат да, да бъдат използвани по-нататък. Има и допълнителни мерки в е, регламента, например, за преките чуждестранни инвестиции, както и мерките свързани с публичните поръчки, европейските програми и сигурността. Но това съвсем не са нови неща. Просто очертаваме вече съществуващите а, е, инструменти, а, е, за да насърчим работещите по темата да не ги забравят, за да може да се използва всичко, което е на разположение, за да се постигне по-голяма сигурност. Благодаря. Благодаря за презентацията. Координаторите. Всеки координатор има по 3 минути. Госпожа Карвалио, ЕНП. Благодаря господин председател. Благодаря ви за презентацията. Както беше казано по-рано днес, 5G е трансформационна технология. Тя ще преобразува обществото, економиката и ще представлява скелета на основни услуги от критично значение. И за това ни е необходимо техническо лидерство, необходими са е, строги е, регламенти, които да са етични, които да, са, да поставят действително гражданите в центъра. Е, и на трето място доверие. И всъщност точно за изграждането на доверие говорим в момента. Има оценка на риска, има определени препоръки за държавите членки. Моят въпрос е за приложението. Как върви приложението в държавите членки? Как реагирате? Положително ли възприемат препоръките на комисията? Има ли голяма разлика между държавите членки? Знам, че имате служба, която следи как се прилагат различните препоръки. Всъщност тази дейност ще бъде много важна, защото няма никакъв смисъл да има прекрасно проучване и после нищо от него да не се приложи. Благодаря ви много. Благодаря. От социалистите демократите, госпожа Тоя, искате ли думата? Преди всичко искам да помоля за извинение нашите оратори за това, че пристигнах по-късно. Искам да благодаря за извършената дейност. Благодаря също така за това изложение. Ясно е, че държавите членки трябва да започнат да действат, за да можем да се изправим пред евентуални атаки и да отговорим на тях. Необходимо е да бъдем достатъчно автономни, но трябва също така да помислим какви са рисковете, които поемаме чрез технологията от пето поколение. Необходимо е да се възприеме подходящ подход, за да се решат тези проблеми. При все това, в документа първо се казва, че държавите членки трябва да предвидят определени мерки и да да дадат необходими правомощия на компетентните органи. В доклада от октомври бяха посочени рисковете и беше казано, че държавите членки трябва да предприемат съответните мерки. Искам да попитам какво е нивото на подготвеност, което имаме, дали има напредък при предприемането на мерките. Крайният срок е април. Как може да се запази целостта на единия пазар, ако една държава членка реши да избере като доставчик определена фирма, а друга държава не, как ще се запази тайната на съобщенията между предприятията и какво ще може да прави държава в тази сфера по съображения за сигурност. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Комисията каза, че Huawei ще може да участва в поканите за участие, което тя ще изпрати. Правилата са стрикни, но съответно ще има и възможност за отстраняване – вследствие на проверка на а, публичните помощи в а, трети страни. Видяхме, че в САЩ става въпрос за възможност за партньорство с Ericsson или Nokia, защото Huawei отбелязва закъснение в разгръщането на 5G. Въпросът, който си задавам от името на нашите предприятия, които могат да бъдат контролирани от САЩ, е дали няма риск от различно географско разгръщане на 5G с Huawei и не правим ли грешка, не трябва ли по-добре да подкрепим нашите предприятия, трябва ли САЩ да ги подкрепят? Може би ние все пак за стратегическите съоръжения, свързани с 5G, трябва да ги подкрепим по-силно. Благодаря. And... Благодаря ви. Господин Нисто от Селените. Благодаря, господин председател. Като че ли далеко съобщителните компании повече се интересуват от цената, отколкото каквото е било друго, когато инвестират в пето поколение. Също така ние предполагаме, че Европа, европейските решения ще бъдат по-благоприятни за европейските дружества. Как ще преодолее Европейската комисия този проблем, че има технология на пазара, но че цените на пазара не благоприятстват инвестициите. Какво трябва да направят държавите членки, за да коригират тази ситуация? Вече видях, че тук е представителя на идентична демокрация. Не ви забелязах. Con piacere. Il commissario Скоро чухме, че се декларира, че ние в Европа приемаме всичко. А важно е да има правила и е важно тези правила да бъдат съвсем ясни. Комуникацията, за която говорим днес, представлява инструментариум. И този инструментариум предоставя отговорността на държавите членки за предприемане конкретни мерки. Преди няколко дни Huawei съобщи решението си да създаде производствен център в Европа. И това се случи вследствие на съобщението именно. Мисля, че тук има известна двузначност. Солидността на нашата търговска а, политика може да бъде нарушена във връзка с решенията ни спрямо Хуавей. Трябва да сме наясно с рисковете и участието на оператори от трети държави в изграждането на нашите мрежи. Така и иначе, докато се занимаваме с поведението на китайските фирми а, и докато се опитваме да бъдем предпазливи, солидност, солидността на европейските фирми също се нарушава. В случай с Huawei имахме усещането, че сме изоставени. И за това задавам въпроса, по-скоро коментар във връзка с това съобщение. Когато става въпрос за научни изследвания, за да се засили технологичния капацитет на Европа, аз се опитвам да разбера Дали това не е против изразеното вече от европейските предприятия, които твърдят, че получават повече подкрепа от външни фирми и от трети държави. И така, каква е политиката на Европейската комисия за подкрепата на нашите предприятия. Реално и конкретно. Благодаря. Благодаря. Сега и аз като координатор ще задам въпрос от името на групата ЕКАРЕ. Първо, дали може да ни обясните какъв точно е статуса на този инструментариум? Разбираме, че това са препоръки, но виждаме, че държавите членки са разделени една група държави, като Румъния, Полша, Естония, искат по-стрикни правила. Тоест, този инструментариум е нещо като минимално изискване или минимални изисквания. От друга страна, Обединеното кралство, Германия, други държави искат правилата да не са толкова стрикни. Това е политически аспект за това какви са разногласията и какъв е общия знаменател. Този инструментариум съдържа минимални изисквания, така или не. Вторият въпрос е във връзка с отношенията ни с САЩ. Защото знаем, че държавният секретар Помпео каза, че САЩ никога няма да предават информация важна за сигурността по мрежи, на които САЩ нямат доверие. Дали този инструментариум решава този проблем? Или отново има различия между държавите членки, които ще повлияят а, този въпрос? От Обединената левица има ли някой, който би искал да се изкаже? Може би някой заместник координатор? Не. Добре, тогава преминаваме към членовете на комисията. Заповядайте, господин Гоптер. Благодаря ви, благодаря на Европейската комисия и на ЕНИСЕ. Наистина инструментариумът е много важен, тъй като технологията от пет поколения са най-важни технологии за нас. Аз съм работил доста време в областта на киберсигурността и мисля, че от техническа гледна точка технологии от пет поколения са насочени към много неща, но мисля, че основно трябва да се насочим към архитектурата. Виждаме, че четвъртото поколение, свързано с това, че трябва да се включваме към нещо, но какво ще стане, когато тези всички точки за включване станат виртуални? Въпросът ми е следния. Как да гарантираме това, че няма да има такива рискови виртуални нива? Така че всяка една държава и всяка една програма, която работи срещу интерес на Европейския съюз, трябва да изключи. изключени. Ако не можем да направим разграничаване между основното и периферното, защото ако имаме само едно ниво за включване, трябва да използваме само един продавач. Ако имаме много възможности, много точки за включване, много нива за включване, ще имаме много продавачи. Дали ясно дали можем да изключим такива доставчици като Huawei и други или не. Заповядайте сега, госпожа Тоя. Nostro джентиле оспите, две козе. И така. Няма непременно връзка между моите въпроси и... Но все пак исках да говоря за лентата 700, която кой позволи използването на тази лента? Аз имам известни съмнения по въпроса. Сега, по конкретното съдържание и вашата работа, действително има много интересни неща. Във връзка с технологиите, Действително сигурни ли сме, че ще постигнем необходимата сигурност? Не, че искам да блокирам 5G, но ясно ни е, че има много положителни аспекти, обхващането на териториите, покриването на териториите. Но все пак искам да разбера дали сигурността е, е на лице. Може би не става въпрос за вашата компетентност – Знаете, че ние тук се интересуваме и от космически технологии. Сега, във връзка с това, има ли проблеми между спътническите технологии, с Коперник, например, и разгръщането на 5G? И накрая, по-економически въпрос. Усещаме натиск от страна на операторите и във вашия доклад чета, че за сега държавите членки са използвали само 60% от лентата за пето поколение. Това нормално число ли е или има известна предпазливост от страна на операторите и на държавите членки, които не смеят да се ангажират достатъчно спрямо съществуващите предизвикателства? Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Приветствам предложения 29 януари инструментариум за 5G. Смятам, че това е безспорно стъпка в правилната посока към предприемането на общ европейски подход. В същото време обаче, през последните няколко месеца станахме свидетели на открит сблъсък между Съединените щати и Китай по отношение на разгръщането на мрежите от пето поколение, който се разигра на европейски терен – Една по една отделните държави членки взеха индивидуални решения относно достъпа на външни доставчици за 5G оборудването. С оглед на незадължителния характер на предложения инструментариум, как ще гарантирате избягването на евентуална фрагментация на европейския пазар? И още един въпрос. В своето съобщение относно внедряването на 5G – и прилагането на инструментариума на Европейския съюз, Европейската комисия посочва, че ще обърне дължимото внимание на съответните здравни аспекти. До този момент обаче здравният аспект изглежда пренебрегнат. В Европейския съюз все още не разполагаме с оценка на риска на потенциалното въздействие на новата технология върху човешкото здраве и околната среда. Същевременно в редица европейски държави, като Швейцария, Италия и Белгия, се налагат мораториуми върху 5G поради здравни съображения. Чрез какви конкретни мерки предвиждате да обърнете дължимото внимание на здравните аспекти? Мадам Галвес Muñiz. Е, thank you. Well... Следващия оратор. Благодаря ви. Наистина ще трябва да инвестираме в научно-изследователска дейност в Европа в областта на технологията от пето поколение. В противен случай няма да можем да разработим и внедрим нови технологични решения и нашето изоставане на други държави ще става все по-голямо. Освен това, нашите граждани трябва да могат изцяло да извлекат полза от пето поколение. И за да работи наистина единия пазар, трябва да работим върху разгръщането и внедряването на технологията от пето поколение. Какво точно прави комисията, за да, за да гарантира този общ подход? Е, за това говореше колегата Харистов. Дали държавите членки ще бъдат оставени да взимат свои едностранни решения? Наистина, според мен има риск от това да нямаме такъв общ подход. Какво прави комисията тук? Благодаря ви. Сега, господин Зорини, заповядайте. Е, е. Благодаря. За съжаление, полетът ми закъсня и затова не можах да чуя първото изказване но държа тук да споделя своите размисли. Запознах се с всички документи и в момента всички работим заедно, за да може този нов технологически етап да придобие и социални измерения, защото не можем да отделим етичната страна и страната услуга за нашите сънародници. Именно това ще е различното в европейския модел. Аз бях докладчик е, по една инициатива, която в момента се прилага. Става въпрос за достъпен е, Wi-Fi за всички, Wi-Fi for you. Това е пилотен проект – Ако всичко върви нормално, с, с съответните а, единни системи за идентификация, за да можем да предложим на всички европейски сънародници в цяла Европа услугите, които ги интересуват, то това ще ни доведе до възможност да разполагаме с сигурна система за цяла Европа. Wi-Fi for You е познат проект като референция в Европа – като достъпна система за всички, освен това достатъчно добре обезопасена. А не видях изобщо да се споменава тази система във вашите документи. Нямате ли изобщо намерение да се възползвате от тази система или евентуални полуки да излечете? Благодаря. Благодаря ви, благодаря ви за това обсъждане. И сега дам думата на нашите гости да отговорят на въпросите и да направят някои заключения. Благодаря ви за всички тези въпроси. Надявам се, че ще успея да отговоря на всички тях, защото се надявам, че съм ги отбелязал правилно. И така, първо, госпожа Карвайлио Въпросът ви беше как върви изпълнението, реализирането на практика. Този инструментариум се основава върху консенсус. Той беше току-що прията. Мисля, че наистина от политическа гледна точка върви много бързо. И държавите членки за да могат да срещнат с комисията с НИСА, да стигнат до единна оценка на ситуацията, до единен подход, това от е, европейска гледна точка беше направо невероятна скорост. Всичко това, с което се случваше, наистина беше невероятно бързо. И до 13 април комисията предвижда действия, Наистина това е доста кратък срок, но нито една държава членка не възрази. И това също е много важно. В съобщението се съобщава, че ще бъде създадена целева работна група, която ще работи по сигурността на технологиите пето поколение, а държавите членки решиха, че тази група трябва да бъде постоянно действаща и трябва да започне да работи колкото се може по-бързо. И тази група започва да работи от четвъртък. Така че, както виждате, процесът не спира. Няколко от изказващите се говориха по темата за мониторинга, наблюдението. Да, има различия между държавите членки, затова е много важно да си припомним, че разбира се, ние работим в условията на вътрешния пазар, целостта, свързаността на този пазар е много важна, но също така Става дума за един изключително важен аспект, какъвто е сигурността. Така че решенията се взимат възоснова на това съображение. Да, разбира се, има различия, има разногласия и затова решихме да предложим този подход, който не е задължителен, не е правно обвързващ. Той не е правно обвързващ, но той е политически обвързващ. Държавите членки трябва да се присъединят към този подход. Да, разбира се, държавите членки могат да възприемат това, което се казва в този документ и после да се отклонят от това, но те ще трябва да дават обяснения защо това е така. Разбира се, мониторинга е много важен, за да се следи спазването на логиката на предложението на комисията и след това съвет и парламента да проследява изпълнението. Но този мониторинг ще бъде и между държавите членки, защото чрез този процес те ще могат да споделят, да сравняват кой на какъв етап е. Някои са по-напреднали, други по-малко. Следващите четири въпроса бяха за нивото на подготвеност. Да, разбира се, нещата зависят. Има различия, както аз вече казах. Има една конкретна, вече бивша държава членка, която вече от много години има система за мониторинг на дейността на една конкретна чуждестранна фирма – има други държави членки, които не са толкова опитни, но точно за това е важно да има процес за сравнение на подходите. И тук се говори за различа. Да, наистина има различа, но цялостната идея на подхода е да има един общ подход, който да може да се адаптира в зависимост от различат, например от темповете. Защото някои мерки могат да бъдат въведени малко по-късно, ако се вземат малко по-късно съответните политически решения как да се защитим от нарушаване на поверителността. Всъщност това е голяма част от оценката на риска, която вече е факта. Намесата от възможност на намеса на а, трети страни, субекти, които са трета страна, беше отчетена. Да, също така инструментариума отчита и други аспекти, като част от мерките, които могат да бъдат отчетени и преди всичко сертифицирането на мрежите от пет поколения. Имаше три въпроса отново за различията в Европейския съюз. Но отново искам да кажа, че подходът трябва да продължи да бъде основан върху консенсус и след това да има адаптация към местните условия. Подпомагане на доставчиците от Европейския съюз. Предпочитане към европейски доставчици. Да, разбира се, линията е ясна. Европейския пазар е отворен пазар. Всеки може да оперира на този пазар, стига да играе по правилата. Но това, което ясно казва съобщението на комисията, що се отнася до сигурността, това ще бъде нещо, което ще се анализира много внимателно при бъдещи търгове, обявявания на европейско ниво. Така че не само държавите членки, но и Европейската комисия ще ръководи програми в тази насока. Така че нека да погледнем дали ще трябва да бъдат преразгледани тези програми светлината на въпроса за сигурността. Що се отнася до европейските е, фирми и за е, цената и сигурността? Всъщност, е, трябва да се има предвид, че ако се пренебрегне въпроса за сигурността днес, е, цената ще бъде много по-висока от тук нататък. Затова е много важно да се има предвид, че сигурността не е само технически въпрос, а стратегически въпрос. И националните органи вече е, и обръщат специално внимание. Имаше и още един въпрос, е, в който се спомена определена фирма или по-скоро изпълнителен директор на тази фирма, който заявява, че Европа трябва да подкрепи европейските доставчици. Както вече казах, в съобщението на комисията се споменават европейски програми, подкрепящи иновациите. И тези е, програми могат да се използват именно за подкрепа за научно-развойна дейност, включително и в областта на сигурността. Един от ораторите спомена, че не разполагаме с инструмент за е, противопоставяне на субсидии на други държави. Но това не е така. Политиката за търговска защита разглежда изкривяванията на европейския пазар, проистичащи и от субсидии. Така че това е инструмент, който също може да бъде моди... Е, е, е, използван. Попитахте какво точно е съдържанието на инструментариума. Ами, иновативно е, например, самия факт, че не идва от комисията, а че идва от група за сътрудничество, Председателства на от представители на Европейското председателство с участие на държавите членки, комисията и ЕНИСА. Това показва колко важен е въпросът за държавите членки. И така, документът не е правно задължителен, но е, е положил политическа подкрепа, което означава по някой път, че може да постигне по-добри резултати. Споменаха се и трансатлантическите отношения и държавния секретар на Съединените щати. Много интересно това. Европа е, се налага да реагира на исканията и натискат различни части на света, Китай и други е, държави. И се взе решение да го направим заедно и възоснова на факти и на оценка на риска. И да не се поддаваме на притискания, да бързаме, да, си свършим работата добре. Разбира се, е, едно е да имаме инструментариум, съвсем друго е приложението. Там ще е сложното. Разбира се, не е лесно да се разграничат нещата на основни елементи и по-периферни при изключването на високорискови доставчици. Всъщност това беше в, в сърцевината на анализа. Е, как точно да се измери риска? Подходът, е, който разработихме, навлиза в определени подробности, които вземат предвид и различните позиции. И крайният резултат е нещо като каталог, който се анализира и възоснова на него се прилагат мерките. Имаше и някои въпроси, които бяха извън темата. Например, въпрос на госпожа Тоя който излиза извън съдържанието на съобщението на комисията, именно здравето. Темата е спомената от комисията. Е, провеждат се е, проучвания. Събираме цялата е, налична информация. Изслушани са различните позиции а, е, има и специални разговори по темата с международни организации, свързани с здравеопазването. Иначе е, за частотния спектър също не мога да кажа много. Знаем, че скоростта на приложението ще бъде динамична. И някои държави членки е, вече чакат резултатите, за да действат. А за Галилео и Коперник няма как да заема е, позиция тук. И отново, е, в заключение, всъщност именно с острото противопоставяне между Съединените щати и Китай – доведоха до огромен интерес към темата. Има различни позиции между държавите членки, но в крайна сметка всички се обедниха около този документ. Има и други елементи, които могат да се разгледат по-подробно. За общия подход вече отговорих. В заключение, аналогията с Wi-Fi for You – и полките, които можем да се извлечем. Ами, говорим за различни технологии, различни нива на риска. Съвсем различна е ситуацията. Ако има някакви аналогии, те са, може би, в областта на подкрепата, която може да се предостави на държавите членки от европейското равнище. Това е според мен всичко. Благодаря. Разполагаме с още 10 минути. Ако някой иска да зададе допълнителен въпрос, сега е момента. Ако не, приключваме тази точка от дневния ред. Благодаря ви. now we are going to the next item, uh, item Преминаваме към следващата точка. Пета точка е доклад на Комисията към Европейския съвет и парламента за пазара на роминга. Ще чуем презентацията на комисията. Господин Веза Терава е изпълнителен е, е директор за телекомуникации. Е, съобщението бе прието през октомври 2015 година. Новите правила изискваха до 15 декември 2018 година държавите, Европейската комисия да изготви нов доклад за функционирането на пазара за роуминга разполагаме с един час за темата. Който иска да се изкаже, нека да даде знак. Започваме, разбира се, с презентацията. Разполагате с 10 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, благодаря ви много за тази възможност да поговоря за роуминга и по-конкретно за доклада, който комисията прие към края на ноември за функционирането на регламента за роуминга и по-конкретно мерките въведени от е, юни 2017 година насам. Докладът беше прият през ноември, за да го изготвим, събрахме много данни. Разчитахме на докладите на различните регулатори на европейско равнище. Проведохме и свое проучване. В най-общ план опитвам се да сменя слайда. Съвсем накратко, а после ще се занимай с подробностите. Има голям успех е, за премахването на роминга и за европейските граждани, и за бизнеса, особено за малките предприятия, както отчита и Европейския парламент доклада си. Операторите са изключително а, а, готови да прилагат правилата коректно и ако има проблеми, националните регулаторни органи успяват да ги разрешат много бързо. Така че резултатите са много добри. Пазарът на едро е от основно значение, за да може пазарът на дребно да функционира. И така пазара на едро показа а, намаляване на цените на, а, за данните на едро. Разбира се, това е свързано и с определени а, правила съгласно регламента но се оказва, че цените, които операторите плащат за услугата роуминг, всъщност са по-низки от онези, проистичащи от регламента. Това показва, че операторите съвсем добре са си покрили разходите. Оттам нататък въпросът е как операторите, които не разполагат със собствена мрежа, могат да се справят с новия режим. онези доставчици, които не разполагат за собствени мрежи, са успели да запазят пазарните си позиции. Това е крайният резултат, което означава, че мерките не са им се отразили много тежко. И са успели да договорят цени на едро под таваните – И така, общото заключение на доклада е, че да, резултатите са добри и те са добри именно поради регламента. Няма други фактори на пазара, които да са довели конкретно до тези резултати. Тоест, ако регламента го нямаше, нямаше да има и такива резултати. Сега, пазара на дребно. След като се въведе директивата, трафика се увеличи значително. Три пъти се увеличиха глас, гласовите разговори, а данните се увеличиха 12 пъти. Това означава, че а, действително новите мерки са приветствани от потребителите. Хората вече не ги е страх да ползват телефона си, като пътуват в други страни в Европейския съюз. Потребителите са много доволни. Това е показано и от проучването на Евробарометър от 2017 и 2018 година. И също така, както е показано и в доклада на Европейския парламент, има ползи за малките и средни предприятия. Когато работихме по правилата, обсъдихме различни въпроси, включително до каква степен регламентирането на е, цените за роуминг и е, определянето им на нива равни на тези на, цените за домашни разговори и полза на данни могат да се отразят на цените на а, национално ниво и всъщност се оказа, че този риск значително е надценен. Няма такова въздействие. Като цяло спадат цените във всички държави в Европа и за разговорите на национално ниво. Нещо, което е характерна тенденция в цял свят. Има и различни мерки, включително възможности за дерогация, ако вътрешният пазар е сериозно засегнат. Операторите значително, широко използваха възможностите. 95% от операторите на мрежи и 78% от операторите без мрежи използват, прилагат политики, свързани с справедливата употреба. Реално обаче тези мерки се прилагат към 6% от трафика на данни и 4% към, и към 4% от гласовите разговори. Така че тези защитни мерки са важни с операторите, но се прилагат при доста малък брой случаи. И доста малка част от трафика се подвежда под тези мерки за устойчивостта, засяг... мерките за устойчивостта засягат 1,5% от данните само. Отново за пазара на дребно, качеството на услугата. Ясно е, че то е от основно значение за предоставянето на услугата, особено за данните. Тоест, ако не предоставяте достатъчна скорост. А, е много трудно да се използват данните, дори да не трябва да плащате повече, отколкото в собствената си държава. Тук има някои случаи в при 14 от 30 регулаторни органи има подадени е, оплаквания на потребители. Обаче е, няма достатъчна прозрачност за, за скоростта на данните и за това няма достатъчно ясни доказателства за това, че данните са по-бавни, когато някой е извън а, страната си. Берек ще разгледа въпроса в повече подробности. Сега за пазара на Едро. Това са таваните. Те са известни вече сме стигнали до 4,5 евро на гигабит. Ще се премина към 3,5 на гигабит. И след това 3 евро на гигабит. Това са е, регламентираните цени. А тази графика е малко по-сложна. Тя е от 2019 година. Там горният таван беше 6 евро на гигабайт и ще видите, че цените, които реално са били плащани, са по-низки от регламентираните. Ще видите различните цени за операторите, които не разполагат с данни, с мрежи, онези, тези, които разполагат с мрежи онези, които разполагат с мрежи, плащат по-низки цени. Това е очевидно. Те са в синьо. Без мрежи са тези в оранжево. И ще видите, че има и някои а, оранжеви точки, които са сравнително ниско. Тоест, успели са да договорят добри цени. Сега въздействието на, върху м, операторите без мрежи. Ще видите, че от въвеждането на регламентацията за роминга, те не са загубили е, част е, от е, своя пазарен дял. Даже в някои случаи са спечелили по-голям пазарен дял. Това означава, че е, начина по който е въведен регламента съвсем не е бил катастрофален за тях. Те са си запазили пазарните позиции. На тази графика виждате много цветове, които показват цените на едро в различните страни. Заключенията от този слайд са свързани с споменатото по-рано, а именно това, че като цяло цените на едро спадат и е, разходите за предоставяне на услугата спадат. Заключение. Както споменах в началото, нашата оценка, е, която е оценка и на Берек, органа на европейските регулатори, показва, че конкурентно способността се запазва. Тук, разбира се, стигаме и до въпроса какво ще стане, когато изтече действието на регламента през 2022 година. Има опасения, че цените могат да се качат, но е доста трудно да се предвиди точно как ще се развият нещата. Те или иначе, това е въпрос, който ще се вземе предвид при преразглеждането на регламент. А, нещо друго, което се случва на пазара, а, е, че все повече се ползват а, приложения, свързани с интернета на вещите. Нещо, което изисква постоянен роуминг, сим-карти в различни страни, които се използват постоянно за различни цели, например за проследяване на транспорт и прочие. Тоест, не става дума само за временно пътуващи граждани. Този тип сим-карти много често са постоянно в роуминг и договорите между операторите са търговски. Какво можем да очакваме от тук нататък? Има клауза за ем, излизане от е, приложение на регламента. Е, той изтича през юни 2022 година. Затова не е лошо да започнем да се подготвяме за тази дата, да, е, да постигнем ясна позиция. Работим вече в комисията по въпроса ще видите, че в работната програма на комисията тази година е предвиден преглед на регламента до края на годината. Сега започва процеса и през следващите месеци ще работим върху оценката на въздействието. Също съвсем скоро започват обществени допитвания и възоснова на събраната информация, по-късно през годината ще стигнем до определени заключения и ще препоръчаме как да се действа след като изтече регламент. И ако има законодателно предложение, ще трябва да се даде достатъчно време съвета и парламента да реагират на нашето предложение. Благодаря. Um, за coordinators. Сега първо координаторите. Госпожа Мейдо от НП. Thank you very much for you. Благодаря ви за това изложение. Винаги е добре да се обсъжда нещо, по което много от нас са работили преди и вече има конкретни резултати. Благодаря ви още веднъж за вашето изложение. Искам да подчертая някои от нещата, за които говорите. Когато през юни 2017 година беше сложен край на таксите за роуминг, видяхме, че обема мобилни данни нарасна 12 пъти в Европа докато броя на пътуващите се удвои. И разбира се, това е едно законодателство, което, което много от нас искаха да влезе в сила и разбира се, това е от полза за потребителите. Много добро. Добре, извинете, би било добре, ако подобна информация излиза извън стените на Европейския парламент или Европейската комисия, за да се покаже, че когато има добра воля, подпомогната от добри законодателни предложения, това е полезно за гражданите. Също така регламента за данните показва две неща. Огромните стъпки, направени от европейските институции, за премахване на различен вид пречки пред единия пазар, но също така това е законодателство, което гарантира това, че укрепваме конкурентоспособността, така че Европа да може да бъде по-добре представена на глобалната сцена, което въжи и за европейските предприятия. Мисля си, че има редица пуки, които си извлякохме от това законодателство. Първо, много дълго време отне да се финализира този процес. Да, знам, че всичко беше много сложно, имаше много спорни въпроси, свързани с това, че Европейския съюз налага нещо на далеко съобщителните предприятия. Но също така отне 10 години да се гарантира този впечатляващ резултат. И полуката е, че понякога технологичните иновации могат да са на лице и това за нас е основание да ускорим процесите. Също така важно е да гарантираме това, че ако се отменят някакви такси или наценки, много е важно да се гарантира това, те да не се превърнат в някакви други такси и наценки. Имам още два въпроса или коментара. Вие представихте информация за регламента за роуминга на Едро, за пазара на роумингови услуги на Едро. Ние смятаме, че следва максимално бързо да се осигури преразглеждане на сега действащото законодателство. И що се отнася до бъдещите ни взаимоотношения с Обединеното кралство, дали ще можем да предложим при преговорите си с тази държава също и въпроса за това да се запазят сегашните тарифи за роуминг, така че нашите граждани, гражданите на, европей... на Обединеното кралство да могат да се радват на същите условия, както сега госпожа Тоя. Благодаря. Този доклад по приложението на режима на роуминг ми доставя огромно удоволствие, защото говорихме за огромните рискове, Чухме, че някои оператори няма да могат да работят, че цените ще е, станат астрономично високи, а всъщност установяваме, че всичко това донесе само позитиви. Увеличение на потреблението на данни. И всъщност всички са доволни. Всичко това е основно обаче в полза на сънародниците ни те се възползват най-добре от този режим. И не беше лесно. Аз си спомням, че бях докладчик в Сянка, но само защото успяхме да настояваме от страна на парламента и с подкрепата на комисията, успяхме през юни 2017 да установим приложението, защото иначе съвета искаше много по-далечна дата – и това е действие, което е изцяло в полза на европейския гражданин. Радвам се, че е имало толкова малко случаи за прибягване до предпазната клауза. Така че явно нещата се използват добре, правилно, коректно. Европейските граждани просто искат да могат да ползват интернет по време на пътуванията си, професионални или лични, на територията на Европа. И така, че е съвсем удовлетворително, че всички тези случаи на свръх таксуване са много ограничени. Това означава, че законодателството е добро и че се прилага добре, но то трябва постоянно да се усъвременява. За това трябва да се предвиди регламент за постоянен роминг, за да се избегне това временно приложение на регламента. И освен това, когато се обаждаме по телефона, извън собствената ни страна. Трябва също да се обаждаме така, както у дома. Не трябва да се говори за международни обаждания. Все едно, че Европа е международна територия. Не става въпрос за наша европейска територия. И така, международните обаждания, които вече се подлагат на такова свръхтаксуване, трябва да бъдат включени и в регламента лека по лека намаляване на таксите и премахването изцяло. Затова работата по преразглеждането на регламента трябва да бъде повод именно да помислим как да премахнем таксите на така наречените международни обаждания. Благодаря. Има ли някой, който да замести, да замести координатора? Благодаря ви, господин председател. Бих искал от сърце да благодаря нашия гост. Много добре свършена работа. Бих искал да поздравя всички, които участваха в този процес. Както си спомняте, ние започнахме с това предложение 5 плюс 5 плюс 5. Ставеше дума за 5 мегабата, мегабайта, извинете, 5 смс, 5 минути разговора с използване на гласови услугите и нататък. Започнахме с сериозни обсъждания и имаше някои, които казаха, че просто се шегуваме, че това не е сериозно, обаче успяхме да стигнем до съгласие. Но когато започнахме преди 5 години с тези преговори много оператори казаха, че ще трябва да увеличат цените за онези, които никога няма да пътуват до други държави, членки на Европейския съюз. Операторите също така казаха, че много мобилни оператори ще фалират. Както знаем, 8% от европейските граждани трябваше да се примирят с някои изключения, дадени за мобилните оператори, включително и аз също така имам ограничения на мегабайтите, които мога да ползвам. Но въпросът ми е дали имам информация за държавите че където наистина са се увеличили цените за хората, които никога няма да пътува до друга държава, членка на Европейския съюз. Има ли информация за мобилни оператори, които фалираха поради отмяна на тарифите за роуминг? Благодаря ви, господин комисар. Сега господин Боркия, заповядайте. Благодаря, председателю. Благодаря и на нашия гост. За този подробен доклад, който ни представи. И аз съм съгласен с констатацията, че този регламент се оказа изключително успешен и за предприятията, и за гражданите и изобщо за облика на Европейския съюз. Цените на едро намаляха, но въпреки този положителен контекст, бих казал, че когато нещата върват добре, трябва винаги да се фокусираме върху това, което може да се подобри, за да може да постигнем още по-положително приложение или отражение на регламента. И още нещо, и то лично, бих искал добре да разбера – дали реакцията на операторите в крайна сметка се оказа положителна между държавите членки или поне еднородна, или имаше много различия във връзка, например, с ситуация, при която един оператор се оказва отстранен от пазара заради туристическото използване на мрежата. Освен това отбелязах, че някои оператори са предоставили услуги на парламента. Преди това са били безплатни услуги. А в случая са ги таксували, за да могат да компенсират евентуалните си загуби вследствие на регламента. За потребителя действително става въпрос за много сериозни последици. И сега, към 30 юни 2022 приключва действието му. Бих искал да знам дали се очертават вече тенденции в Европейската комисия по онова, което ще трябва да се разгледа при преразглеждането на регламента. И последен въпрос. Интересувам се от това дали в отношенията с Обединеното кралство този регламент ще се приложи. Има ли вече някакви преговори на европейско равнище, за да може нашите европейски съграждани да използват роминг като у дома в Великобритания? Благодаря. Кой ще се изкаже от името на зелените? Ще бъда кратък. Ще кажа следното. В момента се проявява интерес към един нов регламент за роуминга. Какви са плановете? Ще бъде ли видоизменен стария регламент или ще има принципно нов регламент? И също така, дали ще има по-значително въздействие върху операторите, дали може да бъдат намалени още повече тарифи от сегашното им положение. Господин Тошеновски от ЕКАРА. Я... Благодаря, господин председателю. Аз бях сред онези, които като докладчик Сянка търсихме трудния път към тази идея за добро регулиране ясно, кратко, точно и удовлетворително. Много се радвам, че математическия модел беше намерен. Той беше намерен една нощ в 3 часа посред нощ, но много се радвам от, на успехите. Мисля, че беше наистина добре намерен този механизъм и всичко това въжи а, е, и за всички прагове, които бяха определени. Казвам го като човек, който отначало се отнасяше много скептично към всичко това. Считах, че ще има проблеми. Считах, че ще сме затруднени. А ето, че сега се установява колко успехи е, има вследствие този регламент. Сега във връзка с това, че регламента приключва през 2022 година Ясно е, че ще има ново обществено допитване, което ще протече и тук, и навън, но включително и в парламента. Европейския регулаторен орган счита, че все още има някаква свобода на действие за още намаление, но можем да очакваме през 2022 година да се появи нещо ново в системата, а именно петото поколение 5G. И в тази връзка много сериозни инвестиции, които вече ще са вложени, защото и конкуренцията ще го направи. Така че въпросът ми е следния. Какъв е, вид реакции можем да очакваме и на какво очаквате вие? Защото ще има огромно засилване на обемите на данни, съответно обема роминг. И според вас, сега знам, че може би рано задавам въпроса, но какви биха могли да бъдат отраженията на всичко това? Как комисията се подготвя за този период след 22 година и как да се включат тези нови инвестиции? Благодаря. Не виждам никого от обединената левица. Сега думата имат членовете на комисията. Господин Гонсалес Сезарес не. Дали има други желащи да се включат в обсъждането, доколкото виждам не. Така че, може би, веднага да преминем към отговорите и заключенията. Заповядайте. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за изказванията. Мисля си, че е хубаво да се обсъжда нещо, което всеки смята, че е успех. Съгласни сме по много неща, което също е хубаво. Нека да започна с въпросите, които са свързани с бъдещето. Ще ги обединя всички. Имаше въпроси за това какво планира да прави Европейската комисия предвид изтичане на срока на действие на регламента за данните през юни 2022 година, какво е бъдещето на тарифите, как ще отчетем петото поколение, увеличаването на трафика и необходимостта от инвестиции. По тези въпроси нямам отговор. Както вече споменах в моето изложение, въз основа на данните и информации, които имаме, включително от Белки, от данните от пазара, ние започнахме да работим по оценка на въздействието. Разбира се, ще има и обществени консултации. И това също, разбира се, ще форми нашата идея за моделите на роуминг в бъдеще. Както вече споменах, Нищо не се е променило в динамиката на конкуренцията. Отчитаме това, ще го отчитаме и в предстоящата ни работа. До край на тази година комисията ще трябва да реши какви ще бъдат следващите стъпки. Да, разбира се, ако заключението е, че трябва да продължим да регулираме тази материя. Аз не искам да изпреварвам събитията. Може да има такова решение, може не но ако се вземе такова решение, комисията ще внесе законодателно предложение и съвет и парламента ще има достатъчно време да разгледа това предложение и да стигна до съгласие. Имаше също така и въпрос за това кога комисията ще вземе решение евентуално за тарифите на пазара на едро. Отново това е част от същия процеса законодателно предложение от страна на комисията, като се отчете и времето за преговори между парламента и съвета и разбира се всички ще отчитаме също така, че има краен момент и това е юни 2022 година и тогава ще трябва да има вече съгласие за това дали има нужда от нов регламент или не. Така че това е за бъдещето. И последно, по петото поколение инвестициите, да, разбира се, роумингът не е нещо изолиране. Разбира се, трябва да отчитаме и това, което вие говорихте преди това за сигурността, нещо, което е много важно в контекста на петото поколение, също така за разпределението на частотния спектър в светлината на технологията от пето поколение. Така че операторите през бъдещите години ще трябва да направят значителни инвестиции, за да могат да работят и то по сигурен начин мрежите от пето поколение. Разбира се, това ще отчитаме и при обсъждането на въпросите за роуминга. Имаше въпрос в е, връзка с удължаването на действието на регламента за роуминга – също е така в две изказвания беше споменато Обединеното кралство и за бъдещето на отношенията ни с тази държава. Отново, за момента мога само да припомня, че регламента за роуминг е един от инструментите на вътрешния пазар, така че това, което беше решено от парламента и от съвета, беше, че няма да се плаща допълнителни тарифи за роуминг, когато става дума за трета държава. Обаче, разбира се, това ще бъде предмет на отделни преговори по този конкретен въпрос. Господин Ансип и госпожа Тоя попитаха какво ще се случи с международните разговори. Всички знаем, че има разпоредба в регламента за БЕРЕК във връзка с, международните разговори. Има една забавна история, свързана с това. Тя е свързана с цените на международните обаждания, международните разговори защо на времето решиха законодателите да изберат този вариант. Мисля, че тук нещата са различни от ситуацията на пазара на роуминг услугите, защото вие се обаждате в друга държава и очевидно, че ви имате други възможности да извършите подобен разговор, имате други възможности за комуникация, за да се обадите в чужда държава. За това законодателят беше решил да приложи по-малко стриктни правила, когато става дума за международни разговори, обащания в други държави. Господин Ансип също попита дали имаме примери за това дали цените за вътрешните потребители са нараснали. Не, данните ни показват, че и цените за вътрешни потребители намаляват. Разбира се, нямам в момента данни за всички държави членки, така че не мога да гарантирам 100%, че всички цени за вътрешните потребители са се увеличили. Тоест, искам да кажа, че като цяло може да смята, че роуминга не повлия върху цените вътре в държавите членки, за разговорите вътре в държавите членки. Също така, вие говорихте за предложенията за роуминг, предлагането му. Да, разбира се, това е едно търговско-комерциално решение, но тъй като статистически данни показват, че хората обичат да ползват роуминг, когато пътуват, и ако не предлагате роуминг, вие не сте толкова интересен на потребителите като доставчик на услуги. Има някои оператори, които са средоточили върху предлагане само на услуги вътре в съответни държави, но това са по-скоро изключения, отколкото правило. Няма много примери за това, оператори да са отказали от предлагането на роуминг. Просто защото това ги прави неконкурентоспособни. Uh, Беше заден и въпрос за това каква е била реакцията на операторите като цяло и какво се е случило при е, договорите на Едро. Като цяло, аз вече казах, операторите спазиха новите изисквания. така се прави в Европа по принцип. И приеха тази нова действителност, така че операторите не се оплакват много. много по-малко, отколкото се оплакваха преди да бъде въведен регламент. Въздействието върху операторите зависи от това, дали са нетни получатели или нетни изпращачи на трафика. Писахте определени страни, в които някои хора обичат да пътуват, защото условията са по-добри. Както казах, е, и в тези страни, ако се разгледат конкретните суми за продажбите на едро и се сравнят те с е, таваните, цените са по-низки. Това означава, че е, разходите за предоставяне на услугата се покриват. <laughs> Има страни, в които поне на този етап не е много топло и от тях основно проистичат пътуванията. А, и а, те също а, участват в тези договори на а, Едро. Разгледахме и този въпрос. Има а, малко по-чести кандидатури за използването на защитните мерки за устойчивост и за справедливо използване. Обикновено именно в тези страни се вижда, че се прилага дерогацията за устойчивост. Но и там се вижда, че като цяло все по-малко оператори разчитат на клаузата за устойчивост, което означава, че и тези оператори успяват да постигнат достатъчно добри договорки с партньорите си за продажбите на едро, за да не пострадат. Ясно е, че има разлики между различните страни, но като цяло се вижда, че системата работи добре. От тук нататък какво ще стане в бъдеще, ще видим. Надявам се, че успях да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Благодаря ви много. Иска ли някой да зададе допълнителен въпрос? Не, в такъв случай приключваме и с тази точка. Отлично. Това е пример за много успешни мерки, защото дори граждани, които не са особено ентусизирани на тема Европейски съюз, са много доволни от мерките за роуминга. Благодаря. So now we have uh, last uh, item of uh, our today's meeting. This is the feedback. Последната точка от гледната точка е информация от делегацията на Европейския парламент, която беше изпратена на 14-та среща на форума за управление на интернет на ООН. Делегацията е, е, Имаше, в делегацията имаше представители на ИТРЕ, ИМКО, ЛИБЕ, КУЛТ и, и срещата се проведе от 25 до 29 октомври миналата година. Председателският съвет беше опълномощил изпращането на 10 депутати – тъй като имаше конфликт с ноеврийския Страсбург. Госпожа Мунюс беше ръководител на делегацията. Давам и думата. Благодаря ви. форума за управление на интернет е, е Форума, форум, в който участват е, различни заинтересовани лица в контекста на ОНЕ, 14-та среща беше проведена в Берлин от 25 до 29 ноември 2019 година с темата Един свят, една мрежа, една визия. Управлението на данните, цифровото приобщаване, сигурността, безопасността, стабилността и е, контрола върху мрежите бяха основните теми. Аз бях е, председател, Марина Каюнер, Каюнер от Либе, Мари Меркел от е, Юрий и Александър Гейтс от ИМКО бяха членовете на делегацията, тъй като имаше съвпадение с ноеврийската Страсбургска сесия през 2019 година, на която се гласува Европейската комисия и за това делега... присъствието на делегацията в Берлин беше прекъснато за един ден, тъй като искахме да гласуваме. Оценяваме високо усилията на немското правителство и парламент да засилят парламентарния компонент на форма за управление на интернет чрез покана на парламентаристи от целия свят включително и представители на южните страни. Форума беше открит Антонио Готереш, генералния секретар на ОНЕ, който говори за поляризиращите усилия на манипулаторите на данни, които са много опасни, е, намаляват доверието, противопоставят различни групи хора и е необходимо да им се реагира много а, енергично. Скоро той ще изпрати технологичен е, представител, който да работи с правителствата, промишлеността и гражданското общество. По темата германски канцлер Ангела Меркер заяви, че на многостранния принцип е основен принцип за каквото и да било бъдещо развитие на новите технологии. Тя подчерта, че е необходимо всички да работим, за да запазим интернет като общо достъпно публично благо. Той има голямо въздействие върху ежедневието на хората и не можем да го оставим да се оформя от, само от няколко държави. Имаше широк дебат. Обсъдиха се е, изкуствения интелект, безопасния, сигурен и безплатен интернет и ролята на социалните мрежи. И накрая мерки за гарантиране на сигурността на критична инфраструктура. Срещнахме с организации на гражданското общество, като Girls High, Girls High която подпомага момичета в Южна Африка е, представител на организацията подчерта, че разпознаването на лица всъщност е, не е толкова надежно при е, тъмнокожи хора, колкото при светлокожи. Тя работи, говори също и за определен вграден е, превес на, на стереотипи, е, които са е, проблемни. Това са стереотипи, свързани с стереотипните роли на мъжете и жените. говори и с господин Сърф. А, който обясни, че термина изкуствен интелект се използва от 1960 година, но все още не сме достигнали действителен изкуствен интелект. Подчерта, че е необходимо да има допълнителни научни изследвания. Той даде пример как а, някои неща значително са се подобрили, като машинния превод, но все още не са отлични. Невронните мрежи, например, трябва да се подобрят, когато има превод от езици, в които няма родове, към езици, в които има родове и че това има своето въздействие върху въпросите, свързани с равнопоставеността на половете. И като цяло, в заключение, делегацията критикува използването на спиране на достъпа до интернет в някои страни, в случаи на протести. Подчерта се необходимостта всички да имат достъп до интернет, тъй като интернет се отразява на ежедневието на хората, е, важна е за функционирането на е, демокрацията и за успеха на бизнеса, независимо от размера на предприятията. Е, Почерта се въпроса за устойчивостта и висококачествените стандарти, като тези въведени благодарение на общия регламент за защитата на данните. И накрая, е, но не на последно място, нека да благодаря на Олга Венси, ментора на делегацията на Европейския парламент. На специални благодарности към нея, защото е, когато отидох в Берлин, все още е, страдах от нараняването, от което бях пострадала и получих много подкрепа. Благодаря. Иска някой, който е, да направи коментари е, за на това пътуване до Берлин? Не. В такъв случай благодаря ви много. Искам само да съобщя, че следващата среща на форма за правление на ам, интернет ще се ма, проведе в Катовице, Полша от 2 до 6 ноември. Благодаря ви много. С това приключваме работата си днес. Благодаря на всички.